Right, good afternoon, everybody, um, and uh, we will... Uh, Добър ден на всички. Ще продължим, тъй като това ни дава максимално време <clears throat> за въпроси. Е, за мен е удоволствие да приветствам тук комисаря Алмуня, е, който имаше проблеми. Последното ни заседание, когато имахме размяна на мнение с комисаря, беше през октомври. Сега ще проведем и още едно в 2011 година, но днес той е сред нас и се предполагам, че той ще ни каже за работната си програма за 2001, което ще отнеме 12 минути. Благодаря. Много се радвам да бъда вашата комисия. Ще ви кажа как си виждам работата в областта на конкуренцията тази година, но нека да започна. Ако не се лъжа, утре вие ще е, приемате резолюция по годишния доклад за конкурентоспособността 2009 година и затова искам да изкажа своята висока оценка на отличния принос на много от вас и на докладчика господин Епинг. Нека да започна сега с дискутиране на работната програма за 2011, като започна с политиката за картелите, която стои в централ... взема централно място в нашата политика за борба с нарушенията. И сега в тези трудни времена тази политика е още по-необходима от всяко, защото економиките допълнително биват засегнати. Шест решения, решения сме взели тази година. Последното засяга 12 големи авиокомпании, които бяха глобени с 800 милиона евро общо. Скоро ще има предложение за още няколко подобни решения – преди края на годината през 2011. Големите глоби от последното ни решение отново породиха дискусия. И затова нека да кажа отново какъв е един от нашите принципи. Глобите трябва да бъдат достатъчно високи, за да възпират поведение, което нарушава конкуренцията, но не трябва пък да изважда фирмите от работа. Границата между двете е много тънка. Комисията предприе мерки, за да адаптира политиката си за тези, които не могат да плащат, като формулира по-ясни критерии. Но кризата не променя нашето послание, а то е, че за да няма глоби, не трябва да има незаконни практики. Това ще продължи като линия и следващата година. Дейността ни с борба с тръстовете, същите цели преследваме както година, както и тази. В вътрешния пазар не може да има пречки за конкуренцията. И ние имаме нужда от фирми, които предлагат най-добрите продукти и услуги на най-добра цена особено в ключови сектори, като информационни технологии, енергетика, телекоми и разплащания. Конкурентоспособността в сектора за информационна и комуникационна технология е много важна, защото много е важно тази економика да бъде динамична. В момента започваме официално разследване за официална съдебна процедура по разследването на Google. Но все още е твърде е, рано да кажем дали има проблеми. Ще оглеждаме дали има сериозни основания да има притеснение относно поведението на Google. Особено по начина както се излагат резултати от търсене. В енергетиката приключи разглеждането на сектора 2007 и от тогава в комисията са проведени ред големи изследвания против създаването на тръстове с цел да се отворят нашите пазари. Тази година две решения сме публикували, свързани с структурни мерки, за да се позволи да се е, отворят пазарите и да се намалят цените на услугите. Разглеждаме също и е, възможни случаи на стесняване, избутване от пазара и отказ на доставки в Польша и Словакия. И нека да спомня системата за плащане след споразумението за MasterCard 2007. Е, оглеждаме ангажиментите, предложени от виза. Европа и търсиме да разглеждаме таксите на компанията за многостранни обмен. Надяваме се, че е, ще работиме с, по законови текстове заедно с комисар Бърние, за да можем да създадем общо европейско пространство за разплащане. Освен конкретни въпроси по борба с картел и тръстове, е, мисля, че процеса, по който се провеждат разследванията, е много важно. Защото трябва да се спазват е, правата на компаниите и тяхното право да се защитават. Нашата система вече има добри гаранции, но търсиме да подобрим нещата е, като отчитаме и публичните консултации, които направихме тази година. Системата трябва да се подобрява непрекъснато и затова ще въведем от следващата година най-добри практики. По въпроса за контрола на сливанията, закона за конкурентност в Европейския съюз налага дисциплина, за да могат нашите компании да се подготвят за излизане на световно ниво за да, изля... за да бъдат водещи на световните пазари, нашите компании трябва да бъдат водещи на европейските пазари. Рецесията засегна и дейностите по сливанията през 2010 година. Разглеждахме над 260 заявления. Горе-долу същата цифра имаше и през 2009. А това е две трети от нивото на 2007. В момента имаме четири разследвания за сливания на втора фраза. Две от Дем, Унилевър, Сарали и Сичента Монсанто приключиха миналата седмица. Олимпика Еджиан е, ще бъде приключена през януари. По отношение на държавните помощи, което беше темата на предишната ми дискусия с вас, дадох ви данни за държавните помощи, използвани по време на кризата, както финансовия и нефинансовия сектор. Утре ще дам на колежа от комисари данни, които потвърждават, че голямото увеличение е, се дължи изцяло на подкрепата за финансовия сектор, докато тенденциите в другите сектори са стабилни. Вашата резолюция за нашия доклад, годишен доклад за конкурентоспособността, искахте комисията да оцени въздействието на тези мерки. Аз съм съгласен с това. И след като се срещнах с вас, инструктирах моите сервис, е, служби да изготвят подробен анализ за мерките в подкрепа на финансовия сектор. Вие ще получите този доклад в първата половина на 2011. Необходимо е да се направи това, но ще е трудно. Защото отговорността за ефективността на тези мерки си остава в националните правителства. Комисията може само да оцени помощта на базата на критерии за правилата за конкурентност. Но не можем да оценим дали съответната помощ е използвана ефективно на национално ниво. Но във всички случаи ще направим всичко възможно, за да ви предоставим тази оценка, която поискахте, когато миналия път се срещнах с вас. Относно временната рамка и временната помощи, е, изключителният режим, който бе прият по време на кризата, това не може да продължава и за това постепенно трябва да се подготви е, връщане към нормалния режим. Защо постепенно? Както каза колегата Оли Рен вчера, има вече признаци за възстановяване на економиката, но несигурността продължава, особено е, като се има предвид ситуацията на финансовите и трудови пазари. Следим как реагира пазара на усилията за фискална консолидация и съответно утре ще направя предложение някои от временните мерки да бъдат продължени и в 2011. Предложението ще прекрати някои ненеобходими мерки, но ще продължиме е, мерките за е, иновации и износ. Ако позволи пазара, трябва да се върнем към нормалния режим на държавни помощи към 2011, така че се надявам в следващия път вече да можем да дискутираме и нашите предложения за това връщане към нормалния режим. Работната ни програма за 2011 има и други е, инициативи в моя отрасъл, е, включително за квантифициране на вредите от антитръстовете, също оценка на системата за търговия с емисии и оценка на държавния е, помощ за летища и въздушни компании. Искам да сложа акцент върху три инициативи, които смятам да приемем другата година. Преглед на насоките от услуги за общо економически интерес, второ за правилата за финансово сътрудничество и трето, което искам да спомена накратко, Economic interest, as you know, in 2005 the Commission adopted a package of measures. Е, както знаете, в е, услугите за общ економически интерес приехме общ е, пакет, за да има по-голяма сигурност и в финансирането на подобни услуги. Следващата година ще направим оглед на този пакет, за да видим как се изпълняват разпоредбите. Този преглед ще бъде базиран на докладите от страните членки и на базата на публичните консултации, които приключиха през септември миналата година. Трябва да подчертая, че има разлика между услуги от общ интерес и услуги от общ економически интерес. И когато също така трябва да се формулира кога финансирането на публична услуга е държавна помощ. Преди да приемам съответните решения, ще бъде изпратен доклад за оценка на парламента, на другите институции, на страните членки, като се надявам, че тези доклади ще стигнат в началото на другата година от вас. Също така предлагаме преглед на нашите хоризонтални правила за сътрудничество. Миналата седмица обсъдихте това. Два основни елемента има там. Формулиране на стандарти и обмен на информация. Като се търси да има справедливост, прозрачност и по-добър интерес за потребителите. Новите насоки ще бъдат прияти преди края на тази година. И трето, частни съдебни изпълнители, заедно с моите колеги Рединг и Дали, е, подадох меморандум информационна нота на колежа на комисарите с основни принципи за инициативите, които смятаме да предприемем за защита на правата на гражданите и фирмите. Като първа стъпка започваме публични консултации, за да видим какво мислят е, хората, които се интересуват от темата и за да идентифицираме общите принципи за бъдеще. Ако всичко върви по план, комисията ще, се съгла... ще предприеме текст за обща европейска политика по тази тема и по-късно ще ви представя конкретно предложение. Мога да потвърдя, че Европейския парламент ще бъде ангажиран напълно с обикновената законодателна процедура и се надявам, че вие ще подкрепите тази важна инициатива. Благодаря. Thank you. Thank you Благодаря много, господин комисар. Аз ще прочета заявилите желание да задават въпроси. Аз предлагам да приемем практиката въпрос-отговор, въпрос-отговор, за да може да е по-динамично. Слушате списъка на заявилите желания. Ford, Antolin Sanchez Prozedo. Anybody else want to come in? Wave now. Ако иска някой друг да вземе, от, да зададе въпрос, е, обадете се. Благодаря, госпожа председател. Както вие казахте, игра по правила е била винаги характерна за този комисар, когато аз познавах като заместник-председател на комисията, не толкова като човек, който отговаря за ресор конкуренция. През ноември вие казахте, вие изразихте съмнения относно възможността на Испания да реши какво трябва да се прави и за альтернативния план. На следващия ден Министър-председателя на Испания изрази желание вие да поясните позицията си, а вашия говорител каза, че това е де, е, ратифицирано в, делега, в декларацията. А сега е, имаме декларация от Испанското правителство, където се отправят е, об упреци срещу а, системата а, от 300 точки в, в Испания и а, участието в процедурата по спасяване. Във вътрешния пазар, положението с, юро, с еврото и така нататък. Тези въпроси са важни, защото Нашата комисия би искала да задава въпроси, а не да играе ролята на оркестъра в Титаник преди потъването му. Всъщност не ми стана съвсем ясно какъв беше въпрос и дали поставят се под въпрос възможността на Испания да спазва правилата или а, да спази плана Б или този риск, който а, е свързан с 30-та точки и плана на госпожа Меркел да се уча, да, да, да участват частните инвеститори. Всички ние трябва и следим много внимателно и с загриженост развитието на пазарите през последните дни. Следователно, трябва да бъдем изключително внимателни тогава, когато се правят публични декларации за нашите становища относно пазара. Мисля, че трябва да бъде ясно а, за всички и от всички какви послания се отправят в публичното пространство. И би трябвало да а, продължим да се държим така, както а, беше взето решение, така, както трябва да се а, държим в такива ситуации. Аз казах в декларацията и повтарям, че Испания трябва да се да върви по пътя на фискална консолидация, да реформира финансовата си система, системата на спестяванията, да подобри положението на пазара на труда и да има реформи в пенсионната система, за да може да се стигне до консолидиране и намаляване на дълга на испанската економика. Те правят това, което трябва да се направи. Наистина е трудно, но те го правят с решителност и заслужават цялата ни подкрепа, както в Испания, така и извън Испания. И министрите на економиката казаха на заседанието си през уикенда, че ние се надяваме, че различните сили, различните групи в испанското общество също ще ни подкрепят. Не знам как можем да защитим еврото срещу различни атаки и същевременно да направим нещата по правилния начин в Екофин, в групите, в парламента, в Европейската централна банка. Надявам се, че ще направим всичко, за да подобрим е, функционирането на економически валутния съюз и ще се уредят нещата, ще се решат проблемите в Ирландия и в Гърция, както това е било правено и друг път и че ситуацията ще се подобри заедно с регулирането на финансовите дейности, които са извън контрол. И аз мисля, че парламента прави всичко, което е по силите му да регламентира това и всички работят много добре, координирано и последователно. Благодаря. Андреас. Госпожо председател, господин комисар, Искам изрично да ви поздравя за това, че вие сте започнали процедура за картелиране срещу Google. От известно време настояваме за подобна процедура в парламента. Както с основание казахте, присъдата не е ясна, но тя е все пак в съответствие с това, което повечето от нас знаят. Кодирането на търсачките в Google не отразяват някои неща, които би следвало да бъдат включени в тях. И така след с интерес се случи. Очаквам да получим известни разяснения по въпроса. Надявам се, че фирмата и нейната търсачка ще бъдат е, критикувани. Ние сме виновни пред гражданите си. Те не знаят как работи тързачката. Ще видим, разбира се, какъв ще е крайният резултат. По втория въпрос, картелирането, вие казахте, че глобите трябва да са достатъчно големи, за да служат като спирачка срещу картелирането. Но те не трябва да са прекомерени, за да докарат до фалит съответните дружества. Ние сме съгласни с това. Това е нашата политика в Европейския парламент. Но въпросът ми е, защо е толкова трудно на комисията да заложи този принцип в законодателни актове, за да има правна сигурност. Би трябвало този принцип да е включен в регламент първи от 2003 година. Това е в интерес на правната сигурност. На последно място, вие визирахте зелената книга за колективните искания, колективните искове. Оставам се с впечатлението, че комисията се отказва проначалния план и сега търси ново решение. Ще даде възможност на потребителите да се групират, но се опитвате да избегнете това, което се случи в САЩ. Затова ли става въпрос при допитването да избегнем повторение на положението в САЩ в Европа? Благодаря, господин Слаб. Първо едно уточнение. Процедурата, която официално открихме днес срещу Google, не е за картелиране, а за антитръстово поведение. Това е важно разграничение. Както се спомня комисията в началото на годината, получихме три оплаквания които отчасти касаят работата на търсачката на Google и отчасти системата за рекламиране, свързана с търсенията в Google. Извършихме анализ на оплакванията, поддържахме тясна връзка с Google. Трябва да кажа, че Google ни сътрудничаше, даваше ни много информация, не извършихме анализ на получените данни и в крайна сметка стигнахме до заключението, че на базата на информацията, с която разполагаме, не можем да отхвърлям оплакванията, трябва да проведем по-обстойно разследване. Мисля, че това е по-добре за всички. По-добре е да се открие официална процедура, а не да продължаваме с неофициална процедура. Радвам се, че Google реагира на официалното откриване на процедурата и повтори желанието си да се сътрудничи с нас при необходимост. Надявам се, че ще решим проблемите, но още не мога да предопределя какъв ще е крайният резултат от нашето разследване. Това, което мога да обещая на вас и на гражданите, които използват Google многократно всеки ден, че ще доведем до край разследването и че най-накрая ще обявим дали има проблеми със съответното решение или дали няма проблеми. За глобите. Съгласен съм, те трябва да са достатъчно големи, за да служат като спирачка. Съгласен съм и с това, което казахте за правната сигурност. Ние имаме правна сигурност в нашата система. Имаме правно основание да налагаме глоби с решенията ни за случаи за картелиране и антитръстово поведение. Публикували сме и насоки за глобите, които служат като критерии, на базата на който се определя нивото на глобата, след като е констатирано нарушението. Тези насоки са обществено достояние. Ние трябва да се придържаме максимално строго към тези насоки, правим максималното в това отношение – и в крайна сметка, по всички наши решения, крайната дума се казва от съда. Когато една страна сезира съда, за да се произнесе, съда има последната дума. И така, в системата ни има доста добри гаранции от гледна точка на правото, на правната сигурност. Имаме добра система. Някои твърдят, че тъй като ще включим конвенцията, Страсбургската конвенция за правата на човека в нашия правен режим, това ще доведе до промени. Не съм съгласен с подобни изказвания. Ние ще интегрираме този акт, като запазим своята система и като запазим и нашата политика спрямо глобите. Обикновено да потвърждава нашите решения, но така или иначе винаги ще се съобразим с решенията на съдя. Относно колективните искове, от първото изслушване на сам през януари, тримата ресорни комисари, свързани с колективните искове, Вивиан Редин, комисаря за правосъдие, Джон Дали, комисаря за защита на потребители и аз самият. Тъй тримата ние обявихме пред парламента, че искаме да получим споразумение в колегиума за хоризонталния подход спрямо различните процедури за колективни искове. Това обаче не е прост въпрос, ние трябва да извършим по-добро съгласуване на действията в европейския план, но се нуждаем от последователен подход, защото повечето от тези производства се образуват на национално равнище с различни правни системи, различни традиции. Стартирахме процедура по допитване на базата на тази процедура ще определим окончателната позиция на колегиума по колективните искове. След като се определи тази позиция от страна на колегиума, аз ще представя на моите колеги, след това и на парламента, инициативата, която обявих самото начало, частно съдебно изпълнение чрез колективни искове. Това ще е инициатива по процедурата за съвместно взимане на решения. Не мога да навлизам сега в подробности за тази инициатива, но бъдете сигурни, че имате твърдата ми дума. Трябва да избегнем нарушенията, които съществуват в другите системи. Всички знаете за кои други системи става въпрос. Благодаря, Ремол. Thank you very much. Buenas tardes, señor comisario. Bienvenido a este Parlamento, a esta comisión. Добър ден, господин комисар. Добре е дошъл при нас. Един-два кратки въпроса имам. Относно а, плана за организация на банките в Испания. Преди три седмица Хосе Луис Гарсия де Паласио каза, че публични средства се използват от някои банки да плащат заплати на служителите си, а не за отпускане на заеми на клиентите си. Това е случай, в който се демонстрира нелоялна конкуренция спрямо другите финансови институции. Какво мислите вие по този въпрос? После някои спестовни банки е, получават пари по плана за възстановяване – с много нисък лихвен процент, с процент 4,75%, което е много по-високо, отколкото могат да предложат други финансови институции, които не са получили средства. Не смятате ли, че и това е нелоялна конкуренция? Благодарим господин Тремоса. Поздравления за изборните резултати на вашата партия в изборите миналата седмица в Каталония. Аз мисля, че финансова институция трябва да плаща и на персонала си, за да отпуска и заеми. Така че не мисля, че тук има някакви противоречия помощта, която е разрешена на, за финансовите институции. И има разпоредби за отпускане на публични средства. И има и много ясни разпоредби какво и може и какво не може да се прави. Това се визира и в националните програми, и в индивидуалните разрешителни за банките. Освен това, институциите по конкурентността на комисията наблюдават отблизо процеса. Така че става дума понякога и за ликвидност, и за намаляване на лошите заеми и така нататък. Различни методи са и всички тези случаи фигурират в националните програми, ако има такива програми. А индивидуалните планове, ако трябва да се анализират на европейско ниво, имат задължението да спазват правилата и за да ги одобри комисията, тези правила трябва да са спазени. Ние ще продължим да работим по същия начин, така както работихме 2008-2009. Понякога е по-лесно да преценим, че не е подходяща помощта. Понякога е, дебата е доста по-сложен. Няма никакви тайни за никого тук, че в някои случаи дискусиите с финансови институции, знаете, много известния случай в Германия с една регионална банка. Много пространно дискутирахме нещата с тях 2009 за прехвърляне на лоши заеми Започнахме процеса преди няколко седмици отново, срещнахме се съответните власти на федерално ниво, на местно ниво и до, надолу до е, ръководителите на банката, така че да търсиме начин за план за преструктуриране и се надяваме, че в скоро време това ще се случи. Та понякога е лесно, понякога не испанските институции, техните програми, поне до сега са вървяли много леко. случаи, в които се твърди, че има нарушение на правилата, разбира се, има немалко такива случаи. Някои от тези казуси се решават от испанската власти и съответно решенията остават в техни ръце когато става дума вече за индивидуални планове, вече комисията взима решение. Но няма да влизам в прекалено големи подробности за финансовите институции, за подкрепата на финансовия сектор. В Испания има програми. И много малко засечки, много дребни такива имаше. Така че една от особеностите на положението в Испания е факта, че твърде съвсем лесно успяхме да решим проблемите. Благодаря, Софи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за встъпителните думи. Трябва да кажа, че днес не бях много, в много добро настроение, но настроението ми се подобри след като изслушах вашите планове, особено във връзка с разследването, което започвате да <clears throat> по Google. Google е една чудесна компания, тя предлага новаторски услуги. Вярно обаче, че парламента изрази своята загриженост за доминиращата позиция на Google още преди 3-4 години. също така разглеждахме въпрос и повторихме тази молба в, в, в връзка с гласуването на доклада утре. Естествено, вие не можете да кажете нищо по този казус, защото не знаете какви ще бъдат заключенията, но не, въпреки това искам да получа някои пояснения. Първо, поразявам момент, че нещата се движат много бавно вие реагирахте едва тогава, когато имаше жалба. Тя беше подадена през февруари 2010 година, 9, 10, преди 9-9 месеца. И бяхте много предпазливи, казвате, да, ма няма факти, които според нас да показват, че има нещо нередно, но действаме по силата на тази жалба. Ако сте имали 8-9 месеца или 9-10 месеца, е, вече може би знаете. Аз искам да запитам до каква степен е, комисията ще е, копае дълбоко. В случая с Google Double Click е имало много тясно сътрудничество между Европейската комисия и ам, Федералната комисия по търговията в Штатите. Аз знам, че тук жалбоподателите са европейски компании, но сигурно сте работили и сте говорили с колегите си в Штатите, за да може да работите в тандем. Отново. И отново искам да повторя същия въпрос. Комисията иска ли да погледне на този въпрос по-широко, а не да се започва едно разследване, защото на нас са е ни необходими компании като Google, но ни е необходима спешно и конкуренция в тези сфери, защото търсачките и всичко става нещо като основна необходимост, като вода, като електричество и не можем да приемем, че може да има един играч, който да бъде толкова мощен, както е Google. Независимо това, че са добри, не може да приемем един доставчик на дадени ром, а, суровини, ако приемем, че информацията е нещо като суровина. Благодаря ви. Да, мога да разбера, че вие може да а, мислите, че реагираме в а, бавен режим на оплакванията и че може би ще реагирам и, и, и че може би реагираме а, не защото има оплакване, а, а поради това как работи Google и реагираме екс-официо. Нещата не са прости. Много е просто да се кликне на Google, но не е просто да се разбере ясно защо, когато кликне човек върху Google, човек получава е, определена информация, не получава друга информация. Не съм експерт, но ви уверявам, че когато слушах експертите, нещата не са прости. И не е просто да се стигне до заключението, че има нарушаване, а и също така не е просто да се стигне до заключение, че няма проблеми. Именно за това започнахме разследването. Получихме много информация от а, а, жалбоподателите и от компанията. И сега вече след като а, започнахме официално а, производството, ще получим още оплаквания или още информация от страни, които ще ни а, сътрудничат. По, на въпроса ви колко дълбоко ще копаем, докато стигнем до края, понякога нещата не са съвместими. Желанието да се стигне до края, до дъното и е, да се приключи бързо. Ще бъде много трудно дело. Е, ще му посветим всичките необходими ресурси, но това не е единственото дело, което ще имаме. Не само в е, Целия списък на економически сектори с потенциални проблеми в сферата на конкуренцията, но и в сферата на новаторския дигитален свят и дигитални дейности. Ние знаем, че някои национални власти в сферата на конкуренцията в Европейския съюз са започнали предварителни проучвания, сега ще съберем информацията. В контакт сме с, колегите от Америка, от Федералната комисия и естествено зачитаме техните права на пре, а, поверителност. Не можем да отворим а, портите, както а, Wikileaks, аз много се надявам, че Wikileaks няма да се набърка в моята генерална дирекция, <clears throat> но естествено сътрудничеството от всякакъв вид е добре дошло. Но тогава, когато работим с една отделна компания, има граници, които трябва да се зачитат и има правила, които трябва да се спасват тогава, когато искаме определена информация. Сега по същество. Да, споделям вашата загриженост. Това са нови услуги, изключително успех, успешни а, и полезни. Те отварят огромни възможности, но а, пазара а, на а, пазарния дял на Google е 9, около 90%. А, ние естествено ще направим всичко възможно да довършим това разследване, което официално започва днес. Благодаря, господин Ланген. Верна ли имаш думата? Благодаря, господин комисар. Първо, искам да ви поздравя. Вече имаме една съществена политика спрямо конкуренцията след 5 години застой. Всичко, което може да се направи в тази област, може да се постигне по най-добрия начин, когато комисията упражнява правомощията си съвсем спокойно и работи в областите, които вие очертахте. Въпросът ми касае финансовата помощ в финансовия сектор. И ясно се спомням, че по време на мандата на госпожа Крюс трябваха 24 часа преди да се предвиди финансова помощ за страните от Бенелюкс. Вие споменахте случая с една банка в Германия. Дали може да се дава държавна помощ за преструктуриране на банките? Аз оставам с впечатлението, че е, се прави опит да се преструктурира цялата банкова система в Германия. Искам да питам какво мислите за банка в SLP. Без, разбира се, да разкривате поверителна информация. И как гледате за, на финансовата помощ в сектора в по-общ план? Благодаря, господин Ланген. Как подхождам към Lenders Bank? В момента имаме три случая, три плана за преструктуриране, тъкът и преговори. По време на мандата на госпожа Нели Крос бе взето решение за Лендерската банка, регионалната банка в Баден-Вюртенберг бе взето решение да се подкрепи план за преструктуриране на тази банка. В момента се обсъждат три случая. Не мога да предвидя кога ще приключи процедурата но и трите случая са различни. Има някои общи черти, но всеки случай е уникален. Миналата седмица бях в Хамбург, проведох среща с регионалните власти в федералната провинция. Господин Холстайм присъстваше, министр-председателя и обсъдихме конкретния случай. По други поводи съм се срещал и с органите в Бавария, а също и с федералните органи, за да обсъдим преструктурирането на банката в Бавария. Преговорите са тежки. Надявам се, че ще успеем. Ще се стигне до такъв план за преструктуриране, който ще ни даде трите гаранции, които искаме във всички случаи. Първо, че планът за преструктуриране няма да доведе до нелоялна конкуренция. И ако има изкривяване на конкуренцията, то ще е само нещо, което е абсолютно необходимо. На следващо място, много важно да се гарантира след е, преструктурирането банката да остане жизнеспособна. Продължават е, преговорите с баварските органи. Третия случай е най-сложен. През май миналата година бе взето решение, но бе извършен трансфер на токсични активи в размер на 77 милиона евро. Според нашите изчисления, това сочи за държавна помощ в размер на 3,4 милиарда евро. Подобна държавна помощ изисква някакви, някакво преструктуриране или връщане на помощта. До момента не сме получили нищо подобно, нито обещание за връщане помощта, нито има план за преструктуриране. С регионалния министр на Рейн, Западна Вестфалия, министър Шойде, представители на банката, приехме крайен срок 15 февруари. До тогава трябва да бъде внесен план за преструктуриране на немските власти казахме какви трябва да бъдат компонентите на плана за преструктуриране. Надявам се, че в крайна сметка ще стигнем до споразумение. Посланието, което искам да отправя е, че съществуват проблеми в различните банки в федералните провинции в Германия, но ние не се занимаваме конкретно с даден сектор, а се занимаваме с конкретни институции, които изпълняват ролята на регионална банка. И в различните банки има различни модели на работа. Има някои модели на работа, които са жизнеспособни според мен, но има други, които изискват промени, за да бъде осигурена жизнеспособност на модела. Благодаря. Филип. Комисар, бонжур. Euh, Добър ден въпрос за финансовия сектор. Вие доста коментирахте в други въпроси, които искам да започна и съм доволен от отговора. Но за финансовия сектор една дума за миналото и две за бъдещето. За миналото ние имаме доклад за, специален за помощите по време на кризата. Вие казахте, че от 2011 ще има е, доклад. Но кога? Първите месеци, първите седмици? Но се надявам, че доклада ще висира условията не само на директните помощи, а и условията на помощите за банките от публичния сектор и факта, че е имало особено благоприятни условия за възвръщане на тази помощ. Така че ме интересува вашия анализ на цикъла на помощта. А, също така да погледна и към бъдещето. Финансовия сектор всъщност тежи с две основни измерения. Първо, че кризата поради една концентрация в сектора, която вече съществуваше. И второ, по самия си размер институциите налагат свои правила в този сектор, финансовите институции. Примерно пазара на капиталовите активи, борсите е, са тези, които диктуват е, пазара. И по този начин е, организират всичко, което се движи в тази област. Така че въпросът е какво мислите по този въпрос? Какво Какви са мерките, които смятате, че трябва да се предприемат, за да се справите с проблема на прекалено големите банки, не само когато фалират, а по принцип прекалено големи, за да играят на пазара. И второ въпрос за конкуренцията, това е много по-труден. А именно факта, че финансовата индустрия се конкурира с всички останали индустрии, за да привлича капитали и по силата на своята позиция тя обощава доходност, която не може да бъде обещана от един честен производител на коли, да речем. Така че виждаме, че капитали, които биха били много полезни за инвестиции в економиката, отиват към финансовата индустрия, а тя не създава стойност. Така че Трудно е да се справите, но какво смятате? Първо, съгласен ли сте с мен, че има проблем на конкуренцията? И второ, как смятате, че може да бъде решен той? Merci, merci beaucoup. Bon, pour euh, ce qui est de la première partie, euh, по отношение на първата част на въпроса доклада, за който говорихте, надявам се, че преди края на юни ще се появи доклада, но не мога да предвиждам твърдо датата. А пък ако искате един добър доклад, не мога да кажа и сега ще го произведем до края на януаря. Разбира се, ще се опитаме да отчетем всички аспекти. И размера на помощта, и предназначението, и условията, и за това не само как се е използвала и за това колко е била ефикасна помощта. Е, публичните средства има много неща, които могат да се кажат за тези трансфери на средства. Ние лично се опитваме да прилагаме всички правила, да контролираме, да търсиме ефикасното използване на средствата. Но анализа за ефикасността на тези средства всъщност ще се базира на информация от страните членки и на базата на анализа, която прави съответната страна членка. Във всички случаи ще видим и ще дискутираме тази тема. По въпроса за концентрирането на дейността. Правилно, в известен смисъл. Тоест, банковата дейност започва да бъде подлагана на една по-голяма регламентиране и някои решения, които са взети от всички нас преди кризата, Предполага децентрализиране на някои финансови дейности, примерно на финансовите пазари с, с регламента МИФИТ и така нататък. Така че в някои случаи правилно може да се открие концентриране на финансова дейност, която се съсредочава около банката, но не е свързана с регламентирането на банките, т.е. не банковия сектор, така нареч. Вече започвам да се консултирам с експерти, които познават материята в е, подробности и те казват, че в бъдеще, в близките месеци ще се сблъскам именно с тази дейност на небанковия сектор, която трябва да бъде наблюдавана и анализирана. От гледна точка и на регулатора, и на властите, които се занимават с конкуренцията. Това е сега за момента. Не мога да ви кажа, ще започнем процедура, ще започнем разследване по този или онзи случай. Но това е отрасъла, на който трябва да обръщаме внимание, както от гледна точка на регулирането, така и от гледна точка на конкуренцията. Друг аспект, който коментирахте. Конкуренцията за капитали. Конкуренцията винаги е добра. Когато я има, за да се привличат офер, оферти за капитали, това не е лошо в никакъв случай. Въпросът е кой ще бъде най-конкурентно способен, т.е. кой ще привлече най-голяма част или най-голямата мръвка от съществуващите капитали. Това остава да бъде видяно. В момента, когато сравняваме финансовата система на Европа с тази на Америка, става ясно, че в Штатите, особено за Штатите става дума, около 3 четвърти от финансирането на предприятията минава през капиталовите пазари. А в Европа, особено в континентална Европа, 25% е това съотношение. Сега, какво ще е съотношението в бъдеще, като се има предвид е, как се развиват нещата, преструктурирането на банките, директивата за капиталовите изисквания номер 4 и други елементи, може би в е, континентална Европа е, по-голяма част от финансирането на дейността на предприятията ще мине през капиталовите пазари. Тоест, ролята на капиталовите пазари ще бъде по-голяма в финансиране на дейността. И това е добре. Добре е да намалим зависимостта си от банките, от банковите кредити. Това би било едно развитие за добро. А какви ще са мерките за привличане на капитали? Смятам, че е твърде рано да се каже. Не знам. Не знам защо и не знам дали ще има европейски компании, които ще могат да се включат на пазара, на финансовите пазари при ни толкова конкурентни условия. Но това би било добре. Really Вики, благодаря един много бърз въпрос. Сигурен, сигурна съм, че ще се съгласите, че вие, Европейския парламент и комисията трябва да дава пример в борбата в сферата на конкуренцията. Но а, се е случвало а, наши закони да задушават а, конкуренцията. Говорим, например, за стандартите за емисии, които не дават възможност на производителите да се преместят от един сегмент на пазара в другия. И, а, на... Следователно, моят въпрос към вас е как можем да избегнем това в миналото и можем ли да разчитаме на вас, господин комисар, да развявате знамето на конкуренцията в колегиума? Отговоре, отговор е да. Разбира се, аз съм отговорен за конкуренцията. Това не е само моя отговорност, а мой приоритет е също да убеждавам колегите, че всички решения, които вземаме в комисията, отговарят на нашите принципи в сферата на конкуренцията и на нашите а, права. А по въпроса за законодателството, вие сте законодатели, вие имате правомощията. Ако някои от нашите предложения не отговаря 100% на онова, което вие смятате да бъ, че смятате за законодателство, което помага на конференцията, на конкуренцията. А, може би, а, може би аз говорех за неща, които са се случили случайно. А, благодаря. Благодаря, господин комисар. Вие повдигнахте различни въпроси. Искам да се позова на нещо, което не беше споменато, но е много интересно. Вие говорихте за частни действия. Резолюция на Европейския парламент е, е, твърди, че те следва да бъдат ефикасни, последователни, да се вземат с е, процедурата на съвместно вземане на решение, но те трябва да бъдат и стрикни. И сега ние бихме искали да знаем идеята за е, графика за тези неща. Има нещо, което комисара не спомена Комисаря Монти говореше за доклад за вътрешния пазар, за нелоялна данъчна конкуренция, като нещо, което влияе на аспекти на данъчната политика, както и въпросите на конкуренцията тогава, когато данъчните разходи са нещо като скрито бреме и те могат да изкривят конкуренцията. Въпросът е тогава, когато консолидираме данъчните усилия, фискални усилия в държавите членки, когато имаме пазари онлайн, когато много от услугите могат да бъдат съсредоточени в държави с ниски ставки. Няма ли да се намеси а, политиката на а, конкуренцията? Благодаря ви. По въпроса за графика, за е, тези бъдещи инициативи, както казахте, господин Санчес Преседа, първо трябва да постигнем споразумение. В е, комисията във връзка с е, колективните действия, които се отнасят не само за конкуренцията, но и за защита на потребителите, за околната среда и така нататък. Защото ако нямаме последователни виждания за това как да се направи това на европейско равнище, ако се приемат, предприемат тези колективни действия, а, това няма да доведе до истински напредък. Така че това е една много важна предварителна фаза. Ние сега в момента сме напреднали доста, започнали сме публични консултации, в които ще се опитаме да, основем нашите, да основаваме нашите становища на резултатите от това, но не мога да кажа на този етап кога това ще се случи. Това не зависи от мен, зависи от всички комисари, всички 26 колеги в комисията. И тогава, когато това бъде решено, не смятам, че ще има големи технически проблеми за подготовка на нашето предложение, на нашата проекто директива. За съжаление, не мога да се ангажирам твърдо и да ви дам дата, дори да бих искал да направя това. нещата зависят от много хора и е много важно и сътрудничеството с парламента. Втори въпрос, който повдигнахте, наистина много уместен. А, по въпроса за нелоялната данъчна конкуренция, това е нещо, което се наблюдава в пазарите и то може да се отрази на инвестициите на едно място, на друго място, в зависимост от привлекателността. Естествено, хората ще гравитират към най- благоприятните условия. Има някои условия обаче, които не можем да пренебрегнем нито в комисията, нито в парламента. Първо, според нашата съдебна практика през годините, данъчната конкуренция е необходимо е по-скоро нарушенията следва да бъдат разглеждани и разследвани в рамките на съответната държава. Ние не можем да насочваме този процес към различни економически субекти. Трябва да има равнопоставеност, при което а, физическите и а, юридическите лица следва да имат а, еднакъв достъп до решаването на тези въпроси, свързани с прякото данъчно облагане, непрякото данъчно облагане и така нататък. има правомощи и компетентности, които са свързани с, всяка отделна държава членка. А за да се стигне до решение на европейско равнище, трябва да има единно решение. Това е залегнало в договора и мисля, че сме на общо мнение. И по въпроса за единството в данъчната политика, то фигурира в договора. Уолф. Господин комисар, искам да чуя какво ще направите – след като бъде осъществено сливане на дружества, за да проверите дали не е създаден монопол. Как ще хармонизирате системата, за да имате адекватна реакция? Има конкретен случай. В миналото от Брюксел до Франкфурт имаше полети, изпълнявани от Brussels Airways и Lufthansa. След това Lufthansa изкупи Brussels Airways. Цената се качи поне с 50 на 100. Услугата не е подобрена, има по-малко полети, по-малко връзки. И мисля, че тук имаме злоупотреба с монопола върху линията Брюксел-Франкфурт. Комисията е запозната със случая. Искам да ви помоля да го разгледате. На второ място енергийния пазар мина през процес на либерализация. Наблюдаваме промяна в цените, както беше и при далеко съобщенията. И всяка година виждаме да се случва точно обратното. В края на годината, поне в Германия, човек получава писмо от доставчика на енергия с текст. От 1 януари, за съжаление, трябва да увеличим цената с еди колко си процента. Тук не говорим за 1-2%, а за увеличение в поне над 10%. И изглежда това е приемливо. Мисля, че тук имаме също монопол. Фирмите злоупотребяват с него и увеличават цената. Мога да, ли да чуя какво мислите по този въпрос? Благодаря, господин Клинк. По линията Брюксел-Франкфурт или Франкфурт-Брюксел, като бивш комисар по паричните въпроси, съм използвал няколко пъти през месеца тази линия. Сега съвсем наскоро, благодаря на вашата покана, отново използвах подобен полет. Ще проуча случая. Може би е добра идея. Не знам официално оплакване ли искате да внесете, но така или иначе ще разгледам случая. Относно енергетиката, както казах в първоначалното си изказване, Проведохме едно секторно проучване през 2007. От него бяха генерирани много идеи. От една страна по отношение на нормативната рамка, колегата ми, който по тогава вземаше ресор енергетика, надграждаше върху заключението от секторното проучване – а и органа по конкуренцията също започна работа по редица случаи вследствие на тези заключения от секторното проучване. Работим по много случаи все още. Например, в някои случаи извършваме анализ на тарифите. Работим и с пазара на газ, пазара на ел енергия. Много сме заети да, с работа по подобни случаи. В някои случаи сме взели решения, които предполагат инвестиции или промени в начина на работа на пазара, отваряне на пазара, премахване на пречките пред влизането на, на пазара, премахването на злоупотребата с доминантно положение и така нататък. И така нататък. За съжаление, цените на енергията не зависят само от конкуренцията, а и от други фактори. Аз споменах четири сектора – антитръстова политика, информационни и комуникационни технологии, дадох пример с решението днес за Google, платежните услуги, споменах за случаите с кредитни и дебетни карти, далеко съобщенията също споменах, но може да спомена и други сектори. Споменах и енергетиката. Енергетиката е ключов сектор. Полагаме сериозни усилия и ще продължим да правим това. При необходимост ще поискам и помощ от парламента и комисията по економически въпроси, защото, както добре знаете, в някои случаи има известно взаимодействие с натиска на гражданите, по частните интереси в този сектор. Този сектор е труден от гледна точка на антитръстовата политика, но така или иначе ние ще продължим да работим по въпроса. Благодаря, господин комисар. Аз се включих в списъка. Господин Лангер също иска да вземе думата. Няма да се изненадате, че на мен ми беше много интересно за това, което вие казахте за процедурата тогава, когато аз повдигнах този въпрос по време на вашето изслушване за вашата компетентност. И се радвам, че вие казахте, че вие ще защитите правата на търговските дружества, за да можете да бъдат напълно зачетени. И аз много се надявам, че това ще бъде политика на цялата генерална дирекция по конкуренцията, за да не се случи това, което се случи неодавна. Имаше известно отрицателно чувство от тогава, когато една компания се опитваше да обжалва дадено решение. В етическия кодекс, който вие създавате, и тъй като това е етичен кодекс, вие няма да се впускате в а, е, действително разследване и налагане на наказание, но ще се опитате ли да направите едно по-голямо функционално разделяне, защото това също е въпрос, по който комисията може да бъде критикувана, че едновременно разследва и едновременно е, отсъжда. Както знаете, аз съм се ангажирал с това да а, подобря процедурата всеки път, когато получавам доказателство, че е възможно подобрение. Именно за това в встъпителните си бележки казах, че тази година и е, по-скоро в 2011 година ще издадем най-добрите практики след консултациите, които бяха проведени и след дискусиите, които имахме с всички ангажирани страни, опитвайки се да подобрим прозрачността, да подобрим правото на страните, начина по който се провеждат изслушванията, научих, а, назначихме един изключително компетентен служител в тази сфера и мисля, че ние проявяваме отвореност а, а, за да подобрим съответната процедура. Но през тези последни 10 месеца казвах много пъти, ще продължавам да повтарям, че няма да променя системата. Нашата административна система е а, поне толкова добра, колкото и другите. Аз лично мисля, че тя е най-добрата, но всеки смята, че неговото гардже е най-красиво. очевидно смятам, че нямаме причина да искаме да променяме стълбовете, които крепят нашата система. Този въпрос за разделянето не знам дали знаете историята на Генерална дирекция конкуренция. Това е една система, която съществуваше. Тя не беше по-ефективна или по-дружелюбна към страните е, от сегашната система, тя просто така, е, така функционира. Нашите отношения, обмяната на информация са толкова добри, колкото трябва да бъдат. Съдът потвърди в много случаи, че нашата система изпълнява всички изисквания, на които трябва да отговаря а, правилната процедура. Съжалявам, че аз не съм 100% англосаксонец в тези, а, по тези проблеми, а просто проявявам една смесена англосаксонско-европейска европейски менталитет. След вашите коментари върху на господин Клинц, ми се прииска да ви напомня за писмото, което съм ви спратил за държавната помощ и консенсиите по случая Норберг. Не днес, в бъдеще, ако обичате. Господин Ланген, съжалявам, но не чух въпроса ви. В Германия имаше един случай – Писте Норберг от Формула 1. Много разследвания са правени. Договорът е даден без търг. Изпратили сме ми писмо по случая. Ще помислите ли върху него? В писменна форма ще получите отговор на моя въпрос. Благодаря това приключваме дебата. Ще се видим отново през 2011. Искам да ви благодаря за полезния документ, който разпространихте. Много хубав, сбит документ и много полезен. Благодаря. Можете да ръкопляскате. We just got a couple of minutes uh, whilst we change over. Няколко минути, за да се сменят ораторите, да изчакаме господин Трише. Благодаря. Сега моля всички да заемат място, за да имаме максимално време за следващия диалог. Отново с удоволствие посрещам председателя на Европейската централна банка Жан-Клод Трише за редовния ни диалог, който последната ни среща не беше чак толкова отдавна, на 27 септември. Но преди да се срещнем отново ще мине доста време. На 23 марта е предвидена следващата ни среща. Сега ще работим по нормалния формат. Ще чуем господин Трише и след това ще започнем въпроси и отговори. И ако и обещаете, че ще се държите добре, ще приемам въпроси и ще даваме директно отговор. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. От последната ни среща през септември бяхме приканени да покажем възможност да запазим економическата стабилност. Програмата за финансова реструктуриране на ирландското правителство след преговорите с Европейската централна банка и Международния фонд е готова и ние приветстваме. Като се имат предвид тези събития, искам да кажа в уводната си думи, че ще коментирам две теми – Две теми, които засягат общата економическа ситуация в Европа и новата рамка. Новата европейска рамка и ще е, коментирам какво означава това за евро. За евро. А, знам, че за вашата комисия тези теми са много важни и особено е, реформата на финансовите регламенти, затова и ще е, коментирам малко. Макроекономическата ситуация и прегледите са потвърдили положителния е, елемент на възстановяване на евро зоната. В момента темпа е 1,9% на ръст и очакваме инфлацията да се задържи, извинявайте, инфлацията е 1,9%, да се задържи горе-долу в тези темпове. Няма инфлационен и дефлационен натиск и очакванията са в рамките на 2% инфлация. Инфлационният натиск може да се очаква да задържи развитието, да ниски ръст на развитие. Та, по-рано тази година се показва, че ръста на кредитите за домакинства е положителен – Оценката на монетарната политика, искам да се извиня, всъщност чак след едва след два дни ще се проведе заседание на управителния съвет, така че ще ви дам сега стари данни. Не мога предварително да разсъждавам какви ще са решенията, но мога да ви кажа, че тези решения на управителния съвет ще бъдат взети с оглед да си изпълняваме мандата, т.е. да запазваме стабилността на цените в средносрочен план. Сега по въпросите, които вие повдигате, да кажа няколко думи за е, това, което се случва с обменния курс. Валутен борт е, не е необходимо да се използва. Няма нужда да говорим, просто трябва да се търси едно сътрудничество по две теми. Първо, взаимоотношенията между е, съотношенията на големите валути, тези валути и в случая еврото, т.е. съотношението между тези валути и еврото. Там е, темпа на обмяна беше променлив преди въвеждането на Европа, на еврото. И ние считаме, че нестабилността има отрицателно внимание върху економическата стабилност. А второ, темата за новопоявяващите се економики на новите пазари. Там няма достатъчна гъвкавост на обменните курсове. На Г20 се пое ангажимент да има по-голяма гъвкавост на обменния курс, за да се оценят съответните валути спрямо основните валути, като това е в интерес и на новопоявяващи се пазари и на международната общност. По въпроса за реформата на економическото управление, Европейската банка отговаря за буквата М, т.е. за монетарната, паричната политика – и вие искахте в по-голяма подробност да коментирам економическото управление. Миналата седмица споменах в пленарна зала, че предложенията на комисията са подобрение на настоящата рамка за макрофинансов надзор – но управителният съвет счита, че тези предложения не са достатъчно смели, за да консолидират и да засилят функциите на економическия и валутен съюз. Така че економическото функциониране, по-добро економическо функциониране е ключове за развитие на Европейския съюз. А сега и парламента и съвета започват вече законодателна дайност и ще коментирам предложените проекта закони. Що се отнася до данъчните аспекти и възможността за превентивна дейност, комисията върви в правилна посока по ред на неща. Съгласни сме с предпазливата данъчна политика, но някои подробности трябва да бъдат доразработени и границите за отклонение от политиката на благозаразумност не бива да бъдат прекалени. Второто иновация, т.е. критериите на дълга да се измерват с цифрови критерии, това е добре, но тези цифрови критерии може би не са достатъчно амбициозни, за да се осигури е, прилагане на разпоредбите. Трябва да има почти нулева възможност за намеса. Въвеждането на нови мерки за спазване на разпоредбите и на санкции, както и за засилване на възможността за вземане на решение – върват в правилната посока. За създаване на един квази автоматичен режим. Но някои страни членки могат да искат отмяна на санкциите на база на изключителни обстоятелства. E Европейската централна банка също така има съмнение по някои други клаузи за изключения. Дали трябва да бъдат е, включени такива провици, е, провиз, е, клаузи в момента и да се конкретизират ексанте. Трябва да се отчита и елемента на надзор, да се засили вътрешните процедури на комисията и да се създаде един независим орган от специалисти, който да осигурява независима оценка на данъчните политики. Защото в предложението на комисията тези неща не се разглеждат достатъчно. Също така трябва да се обърне внимание на националния ангажимент да има надзор, да има национални данъчни рамки. И в това отношение, макар че минималните стандарти се приемат, минимума е абсолютно малък. Би трябвало да има повече амбиция за оценка на данъчните политики. Сега ще коментирам предложението за макроекономическите дисбаланси. Рамката за макроекономически надзор на Европейския съюз и на еврозоната покрива един съществен пропуск в момента в економическото управление. Като цяло, вътрешните дисбаланси трябва да бъдат дефинирани за да се определят и страните, които а, непрекъснато губят от конкурентоспособността си или имат а, дефицити в а, текущата сметка. Също трябва да се формулират прагове и критерии. В, в противен случай всички дискусии ще бъдат безсмислени. Процедурите трябва да правят връзка между резултатите на база на критерии директно с резултатите от мисиите по, на, по надзор и контрол. По наше мнение също санкциите и корекциите в макронадзора ще дойдат твърде късно така както се предвиждат, те трябва да бъдат налагани много по-постепенно и по-рано, за да дават ясни стимули. Също така има и рискове в това да се въвеждат по-низки санкции и да има изключения в изключителни економически обстоятелства, което подлежи на много свободно тълкуване. Зная, сигурно съм, че парламента има желание този законодателен пакет да бъде достатъчно амбициозен и да налага добра рамка за надзор, както за фискална консолидация, така и за макроекономически надзор, включително и за еврозоната. Няколко думи за Европейския механизъм за стабилност от 28 октомври, аз призовавам правителствата да изяснят позициите си и да не бъдат двусмислени в изявленията си към инвеститорите и всички заинтересовани страни и да кажа, че еврозоната ще спазва практиките и изискванията на Международния валутен фонд Позицията, заета от правителството миналата неделя, е много полезна в това отношение. Сега няколко бележки по въпроси на финансовия сектор. Там е постигнато немалко след последните законодателни текстове. Предложената реформа от Г20 И срещата на ръководителите миналата седмица засилват ангажимента на страните и са важна стъпка за засилване на стабилността на финансовата система. Три въпроса искам да очертая тук. Първо, новата рамка. Базел 3 дава възможност за да се получат по-добри резултати от финансовата реформа, като е необходимо да се прилагат международните разпоредби и критерии. Нека също да подчертая колко е важно да се спази преходния период. Директивата за альтернативни инвестиционни фондове искам да кажа колко е важно да има там надзор съвместен между Европа и Штатите, за да се осигури равнопоставеност на участниците. Също така да има законодателни инициативи и на международно ниво, и на европейско ниво, които да търсят резултати без да спират економическото възстановяване. Европейската система на финансов е, надзор, който включва Европейската банка за развитие и съответните програми, ще започне през 2011. Надяваме се, че е, ще има един конструктивен диалог в областта на анализ на системния е, риск и ще се обменя информация. Надявам се, че Европейската банка за развитие ще действа по начина по който е, вече сме се договорили, за да могат и европейските и националните власти да поддържат е, стабилността на европейската финансова система като цяло. Благодаря. Thank you very much. Много благодаря. Е, напомням на колегите, че има един предварителен въпрос, е, предварително планиране за това, кой започва да задава въпроси. Започваме с СНП и Шан Пол Гозес. Благодаря. Благодаря. Аз знам, че в днешния момент пост като вашия, на пост като вашия никак не е лесно да се оговори на някои въпроси по очевидни причини. И затова ще започна да мечтая, ще си представя, че никой няма в залата и ще ви задам три въпроса, които си задават гражданите. Първо, имате ли отговор на страха, че в зоната евро ще има ефекта на доминото. Второ, ефективността на преструктурирането на задължнялостта. Това е още една тема табу. И трето, каква е позицията на банката относно е, дискусията в Евробанката за разликата между производителността и нивото на конкурентоспособност на страните членки. Благодаря, господин председател. Се надявам, че моята мечта ще се, или моят сън ще се осъществи. Ами вие доста си мечтаете, но аз лично не мога да си позволя да сънувам или да мечтая. Мога да кажа следното. Ние лично сме свидетели, то непрекъснато, на това какво се случва в реалността. Пакта за стабилност е основополагащ на европейс, за Европейски економически и паричен съюз. А отговорни за изпълнението на този пакт са европейските правителства. Ние отговаряме за еврозоната. При създаването на еврото до 2004 вече е, немалко страни се опитваха да отслабят пакта за стабилност и растеж. И затова мога да отговоря на господин Госес и на другите. Между тези страни имаше и някои много големи страни. Това беше много голяма грешка. Европейския е, економически и паричен съюз имаше нужда и от двата стълба, и економически и паричния. Ние се бихме за тази идея, се изправихме пред а, съда и той взе едно Соломоново решение в ситуация, която беше конфликтна. Но ние продължаваме да стоим на своята позиция. От името на управителния съвет ние лично се е безпокоим много. Това беше през 2005 от формулирането на новия пакт. Непрекъснато повтаряхме, че трябва да се засили елемента на надзор. И не само на надзор на бюджетната политика. И сега това, което виждаме е разбира се, като гледаме назад във времето, напълно разбираемо е мнението на страните и на съвета и на Еврогрупата. Ние настоявахме, че трябва да се наблюдават съвсем близо и е, показателите за конкурентоспособност, на задлъжнявост. Това е ясно. Правителствата ми се струва, знаят какво се случи и сега, изправени пред една трудна ситуация, взимат решения, които според тях са подходящи и които в момента може би се подценяват от наблюдателите. Да кажа междувременно, че определено има подценяване на решимостта на изпълнителните власти, на решимостта на общността на Евроглупата и на съвета на представителите на 27-те страни. Тоест, подценява се тяхната решителност и то изключително много. Това не е нищо ново. Е, знам, че страничните наблюдатели трудно разбират е, механизма на вземане на решения в Европа и затова мога да ви кажа не като мечта, а реално, че аз лично не мисля, че финансовата стабилност на, зона, на еврозоната може да бъде поставена под въпроси, то сериозно. Е, има в момента очевидно проблеми, но не може да се поставя стабилността е, сериозно под въпрос. А що се отнася до въпроса е, за включването на частния сектор, аз лично казах, че е много важно ясно да се изчисти, да се поясни ситуацията. Това се случи миналия уикенд. В момента има разпоредби на свободния пазар за включване на частния сектор и никой европеец в момента не иска нищо друго. страните, които получават помощ, двете страни, са платежоспособни, но за момента имат нужда от помощ. И не следва да пренебрегваме колко необходима е подобна помощ и не само за тях, а навсякъде в Европа. Мисля, че така отговорих на първите два въпроса и още малко, ако мога да коментирам. Както казах, страничните наблюдатели трудно разбират е, в какви мащаби в момента действа Европа. Четири момента има, където има едно такова подценяване на нашата дейност. Първо, всички европейски страни следват програми за стабилизиране и е, възстановяване на стабилността на бюджета. И отправните точки са по-добри от тези на е, отправните точки на големите страни са по-добри от общо еврозоната. Задължността на еврозоната е 6,2 от общия брутен продукт, а дефицита на Япония, например, е 9,6% от БВП. Просто няколко данни. 2011 в еврозоната ще имаме 4,7% задължнявост, а в Штатите 8,9%, Япония също 8,9%. Това ми се струва, че не се разбира ясно. Втори факт. Европейската економика непрекъснато поднася изненади с това, че е по-динамична, отколкото се очакваше. И това е факт. Някои страни, както знаете, е, не само и то не най-малките в еврозоната, имат е, ниво на ръст е, по-голямо, отколкото, примерно, е, Германия, когато се обединила. Така че реалната економика функционира. И като цяло еврозоната поднася положителни изненади. Трето, което също според мен е важно – е фактът, че са създадени инструменти, които функционират. И това се вижда. Това го видяхме и миналия уикенд. Искам да кажа също, че ние е, лично издаваме една валута, която, еврото, която запази воята, своята стойност много повече от другите валути в последните 10 е, години. Това не бива да се е, подценява. Ние сме тези, които е, е, издаваме тази валута. Така че това е, което исках да кажа, господа. Много благодаря. Това бяха съществени въпроси, които заслужават съществен <clears throat> отговор по, съ... по същество. Трябва да се опитаме да бъдем компактни и да не се разпростираме както във въпроса, така и в отговора. Следващия въпрос – Хосе Гарсия. Благодаря, госпожо председател и много ви благодаря, господин председател от Рише. Е, мое задължение е да ви запитам, а вие имате избор и можете да не ми отговорите. Смятате ли да продължите с, с извънредните мерки във връзка с ликвидността в 2012 година? Ще продължавате ли да изкупувате публичния дълг? Ако искате да запасите отговора си за съвета след две седмици. А, искам да ви запитам също така за участието на частни инвеститори в спасителни операции след 2013 година. Първото ви становище беше отрицателно, но а, <clears throat> през уикенда казахте, че ще се решава по всеки конкретен случай, което прави нещата е, несигурни е, от гледна точка на стабилността на пазара. Какво е вашето становище? Благодаря ви за въпроса. Първо, разбира се, както вече казах, ние ще разгледаме нашата парична политика след два дена и както можете да си представите, аз не мога да предвидя какво ще бъде решението на управителния съвет по въпроса за валутната политика, за тъй наречените нестандартни мерки. Искам да поясня, че ние имаме паричната система, която е предназначена да осигури стабилност, но има и нестандартни мерки, които да позволят тогава, когато е необходимо по-добро финансиране на трансмисионния механизъм на паричната политика, когато има трудности, да се насочат лихвените проценти, по които ние вземаме решение. По втория въпрос бих казал, че а, това, а, както беше казано преди малко, е полезно пояснение, защото то се занимава не само с сегашния момент, а и с бъдещите механизми, които ще прилагат политиката на Международния а, валутен фонд, в съгласие с политиките и практиките на МВФ. В Европа имаме едно друго понятие. Това не е понятието, което се прилага в останалата част на света. И това понятие или тази концепция първоначално плашеше малко инвеститорите и спестителите, които имаха инвестиции в Европа. Отново казвам, че е изключително важно тази несигурност, която трябваше един месец да бъде пояснена. И отново казвам, това е полезно пояснение. И не е уместно сега да говорим за този едномесечен период, в който нещата не бяха напълно пояснени. Благодаря, господин Ланген. Благодаря, господин председател. Аз а, а, искам да задам един въпрос, който беше повдигнат тази сутрин в дебата по дериватите и който е свързан с, с пакета за възстановяване и за спасяване. Това е въпроса за достъп до ликвидност на Централната банка във връзка с, с разпределителната функция на парите от Централната банка, за да може да се избегнат рискове. В това в този контекст, с оглед на това дали фонда за спасяването на еврото вие закупихте облигации, това беше коментирано, критикувано, дали това е част от е, този спасителен фонд, който е в изпитателна фаза. Ако гледам пазарната реакция, нещата още не са приключили след Ирландия и Гърция. Член 152 забранява продажбата или придобиването на държавни фондове, също така и на евробондове. Има също така възможност за рефинансиране. Смятате ли, че е възможно ЕЦБ да използва ресурсите си за този спасителен фонд, защото макар че федералните власти купиха държавни облигации в големи количества, което увеличи инфлацията а, то как оценявате това по отношение на достъпа до ликвидност на Централната банка? Благодаря. Това е един много важен въпрос. Аз всъщност това е един въпрос. Това бяха много различни въпроси, които бяха повдигнати. Едното е е, тъй наречената разпределителна функция clear, е, Clearing House е, Functions. Това е, е трябва да кажа, че това е едно глобално понятие, защото трябва да прилагаме в общи линии едни и същи едни и същи а, методи, което се прави на равнището на Централната банка или на централните банки на развиващите се економики. Това е един въпрос сам по себе си. След това беше другия въпрос, ако ви разбрах правилно, нашата програма с закупуването на пазари на ценни книжа. Това е една от нестандартните мерки. Не мога да коментирам това е решение на управителния съвет, което беше взето, защото ние смятахме, че каналите за предаването на монетарната политика бяха отрицателно повлияние. Вие знаете, че това не променя позицията по а, валутните въпроси, защото а, вие знаете положението за ликвидността, която се е, инжектира. А, ние тази сутрин оттеглихме тази ликвидност. Вие знаете, че това правим това всяка седмица. А, какво ще се прави в бъдеще е решение на управителния съвет. Тази програма се изпълнява. Питахте дали ние самите ще можем да рефинансираме спасителния фонд. Трябва да кажа, че е, Спасителният фонд, който съществува е напълно оперативен. Е, по него се взе решение през май и той вече функционира за първи път, защото в случая с Гърция не се поставяше е, в въпроса с ИФСФ. Сега в момента този фонд финансира. Ние самите не го финансираме. Този фонд е инструмент, който е в ръцете на съответните правителства. И аз бих казал, че в отговор, това в отговор на вашия въпрос. Благодаря, Едвард, има думата. You, you clearly, um... Господин председател, вие ни ясно показахте, че политиката е разделена между Европейската централна банка и економическата политика за управление. За разлика от САЩ, основната цел на централните банки е инфлацията. Всичките останали са второстепенни – като първата цел е много по-важна, отколкото в щатите. Економическата политика би трябвало да отговаря и за останалите функции. Те биват оставени в ръцете на отделните държави. Пред нас имаме един пакет, който е сходен с положението на Централна банка. Имаме една цел – економическо управление, превенция и решаване на проблемите с дълга. Та въпросът е, смятате ли, че има връзка между економическата политика и други цели, като растеж, генериране на заетост и пакета Европа 2020? Защото и комисията казва на парламента, не гледайте на този нов механизъм за економическо управление като на коледно дърво, на коледна лха. Той просто е разработен само за решаване на проблема с дълга. Ще ви кажа няколко неща. Понятието за управление, по което се работи в момента, касае дългосрочното добро функциониране на Европа – Европа 27 държави членки или еврозоната на 17-те, защото след един месец ще станем 17. Така че този процес не касае краткосрочния е план. Той касае съвсем дългосрочен план. Как да се управлява правилно економиката на 27 държави членки, Европа от 500 милиона души. От друга страна, има идея за създаване на постоянна система, при която ако надзора не функционира добре, като тук само правя допускане, да се избегнат проблеми проблеми като тези с кредитирането, пред които сме изправени днес. И така правя допускането, че новата система за управление ще работи. За протокола ни официално искаме максимално ниво на економическо дразновение. За нас това е абсолютно важно. Пред очите ни е това, което се случва, когато се пренебрегват тези аспекти. Пак ще повторя, това не е свързано изобщо с управлението на кризата и работата на Европейският национален орган за финансова стабилност. Всички напреднали економики се изличат полуки от кризата в момента. Останалите основни економики също мислят какво трябва да се промени, за да се осигури по-добра макрополитика. Не е очудващо, че ние всички сме изложени на най-големия натиск от Втората световна война насам. Даже след Първата световна война избягнахме голямата депресия. Броях желаящите за изказване оставащите минути – ще започна да засичам времето, за да осигуря дисциплина в залата Елиса Фереро. Ще говоря на португалски. Благодаря, госпожо председател. Основният ми въпрос е за механизма за финансова стабилност. Той действа, но не постига своите цели – той не спря разпространението на кризата в други страни и няма вид пазарите да са върнали доверието си. Така че въпросът ми е към господин Трише е защо банките, които са елемент на стабилност в системата, защо смятате, че е, не постига целите си този механизъм. Тази система между правителствена е един, едно измерение, което може би не отчете правилно участието на частния капитал. Какво смятате по този въпрос? И да, меди é preciso que eles tenham condições, pelo menos a médio. За да могат страните да изплатят дълга си и да го управляват в бъдеще дългосрочно, трябва средносрочно да имат бюджетен излишък и този момент в зоната на обща валута не се покрива, защото страните имат различно ниво на производителност. И може би трябва да мислиме малко по-радикално как можем да се справим с този въпрос. Според мен основният проблем, както винаги, е, че относителната конкурентност между страните трябва да бъде наблюдавана много отблизо. Винаги съм казвал това при всички срещи с вас. Ние се намираме в една обща зона, с общ пазар, с обща валута. И стабилността на цените през последните 12 години е около 2% и се предвижда да бъде така в близките 10 години. Това трябва ясно да бъде разбрано от всички, които взимат решения, правителства, парламенти, социални партньори. Фирми, защото това е изключително важно. Ние се намираме в обща економика и имаме критерии за номиналното развитие, защото имаме заложена стабилност на цените 1,9%, както ви казах. Всички е, решения трябва да отчитат този елемент. А що се отнася до нивото на производителност и, и разликите в различните страни и членки, да, такива има, но независимо от нивото на производителност, държавата трябва да съответно да регулира нивото на заплащане на и разходите си, за да може да реагира. Това се прави в целия свят – това се прави и когато човек е член на е, зона на обща валута. Е, важното е цената на единиц, единицата цена на труда, единичната цена на труда. Има и други критерии, които също са важни. Спирам до тук. Нека да ви обясня сега, че Минута и половина може да е въпроса и две минути и половина отговора. До сега правих изчисленията. Силви, моля. Благодаря. Парламента се опитва да поеме своите задължения. Знаем много добре какво са правили страните от Еврогрупа, така че няма нужда да убеждавате нас, но виждаме какво случва с пазарите. Вярно, че кризата е най-голяма след Първата световна и ми се иска да ида малко по-далеч. Давате ни консолидирани данни, но от друга страна знаете, че има и национална политика. Има обща валутна политика, но има економи... политика на данъците, на трудовия пазар, които не са общи за това как може да бъде е, равна отправната точка. Не смятате ли, че трябва да има едно истинска консолидация на европейско ниво? Второ, смаяна съм от факта, че съвета е, намалява в момента произволно компетенциите на Европейския парламент има текст, който беше раздаден, текст за Европейската централна банка и там се коментираше регулирането на кризите и комисията смяташе в един момент, че съвета трябва да се занимава с това. Вие не смятате ли, че трябва да има механизми за решаване на кризата на правителствения дълг и второ, че е крайно важно да знаем какво ще се прави за оздравяване на здравния сектор. Да, Шара, много е важно да поставя тази въпрос. Да, да видим сега трябва ли да добавиме и в пакета мерки за оздравяване на банките, което не бе направено, продължава да бъде решавано произволно и ни струва все повече пари. Благодаря. Е, на първата ви бележка ще отговоря, че съм напълно съгласен с вас. Ние лично считаме, че предложението на комисията не е достатъчно. Е, съвета отстъпи даже от предложението на комисията. Е, е, Сте законодател и знам, че ще огледате този въпрос също. Но за мене има квази федерация, така да се Трябва да има почти състояние на федериране на бюджета, т.е много повече да се засилят е, мерките, не само това, което се предлага, защото предложенията не отговарят на реалността. Е, отново да кажа, в е, ситуацията има нужда от почти от федериране, в хармонизация на бюджет. По отношение на кризата, сега така говоря от сърцето си, не от разума, търсиме изяснения, но аз лично не смятам, че трябва отново да отваряме котията на Пандора. Чувството ми е, че трябва да бъдем предпазливи. За банките. Вие току-що взехте много важни решения за значително преразглеждане. Вероятно няма да е оптималното, но значително преразглеждане на е, разпоредбите. Имаме институциите съществуват, имаме пътна карта за е, макронадзор. Смятам, че това са най-важните неща. Благодаря. Благодаря много. Благодаря. Аз ще говоря на холандски, ако нямате нищо против. Имам въпрос а, във връзка с Белгия. Както знаете, в Белгия съществува а, е, голяма политическа несигурност. Има един, едно правителство, което се занимава сега с текущите дела на страната, но това не е а, е, истинското правителство. Не знам дали е, хората говорят дали Белгия ще продължи да съществува. Аз не коментирам тук, просто правя констатация. Какво можете да кажете за Белгия и връзката с капиталовите пазари? Е, в, в е, Белгия се плащат 3,5% е, процента расте, така че въпросът ми е какво според вас становището ви за политическото съществуване в Белгия и от друга страна финансовите пазари, където инвеститорите искат да видят едно решаване на несигурността. Ще кажа само, че наблюдаваме какво се случва във всяка страна, за да можем да осигуряваме демократично функциониране. Нямам коментари по отношение на дискусиите на настоящата политика във вашата страна и пазарите. Нямам коментари. Само мога да кажа, че в много страни виждаме, че демокрацията действа и че има много сериозни проблеми, в които решаващата роля е тази на правителствата. Също така имаме задължение да информираме гражданите за това какво се случва, как действа реално света. Така че тази нужда от повече комуникации в момента ми, случва, ми се струва изключително важна. Благодаря. Филип. Господин председател, благодаря, че сте отново сред нас. Ясно е че е, в Европа има една планина от задлъжнялост и частна и държавна. През 2008 и после стачката 2009-2010 Гърция, това, което се случи в Ирландия, се намесихме за спасяването на банковия сектор – И този, който плаща в края на грещата, са данакоплатците. Особено данакоплатците от страните, които най-много пострадаха от е, движението на финансовите пазари. Считате ли, че това е справедливо? И второ, казвате, економиката се развива добре и така нататък. Сега всички 27 страни членки са твърди, че са взели мерки за ограничения, но това не е верно. В някои мерки са взе, страни са взети, в други не, а в някои се усеща действието на тези мерки, в други не. Та, считате ли, не считате ли, че тези мерки са контрпродуктивни и създават дефлация? И трето, и последно, вие призовавате към максимална смелост по отношение на економическото управление, свързано и с действията на правителствата, но ми се струва, че вие сте доста благоразумен по сравнение с а, други играчи на финансовия пазар, които се проявяват доста безотговорно действат. И сега, какво се иска от нас по от 3 изобщо да бъдем благоразумни или смели? Благодаря. Последния въпрос. Ще започна с него и ще свърша с първи. Икономиките не се развиват всичките добре може би, че в един, може би в един момент те се развиваха прекалено добре, а сега се намираме в ситуацията, която е точно обратната. Значи економиките, които се развиваха добре или изключително добре, в момента правят усилия да запазят своята конкурентна способност А други економики, които е, в момента страдат, е, когато се създаде еврото, може би се развиваха прекалено добре. Така че има своего рода елементи на компенсация между страни и економики, които се развиваха добре, когато се създаде еврото и други, които в момента имат проблеми. Отново, не искам да ви оставам с впечатление, че съм много самодоволен. Времената не са за самодоволство. Времената са изключително трудни. Но в реалната економика не мога да кажа нищо друго, освен това, че до момента докато стигнем до ръст отново, тази рецесия, която беше най-голямата от края на Втората световна война, е, сме получили добри в кавички изненади в сравнение с това, което сме очаквали месец по месец. Ние ще публикуваме предвижданията си след два дни и ще видим докъде ще се стигне. Но до момента беше така. А, що се отнася до вашия коментар? За... Да, коментирахте като общо е, усилията на някои страни и това, че други страни не правят усилия. Мисля, че трябва да бъдем напълно ясни, да поясним нещата, да не оставаме недвусмисленици. Като казвате, че тези, които че данокоплаците плащат, това означава какво? Че тези, които дълго са били на пазара, трябва да загубят а тези, които току-що са се появили на пазара, трябва да печелят. Това не е така. Картината е много сложна. Не можем да упростяваме нещата. Пазара. В момента на пазара има два вида играчи. Такива, които нямат достатъчно средства и такива, които имат. И трябва да се търси баланс за това правителствата трябва да кажат, ние налагаме правила, които се е, прилагат на световно ниво. Прави се анализ на страдата. Международния валутен фонд прави това. А ако страната може да бъде подкрепена, ще бъде. Евро... На европейско ниво същото се прави. Има и други казуси, които според нас са много малко вероятни. Примерно, правителството казва, нека да цитирам, в не в случай, който не се очаква да се случи, че страната е неплатежоспособна, значи не се очаква това. Отново казвам, трябва да бъдем ясни. Не мога да държим да подаваме противоречиви сигнали. Затова смятам, че е изключително важно да поясняваме нещата. Е, ето, Филип искаше страстно говорене, получи го. Николас. Благодаря, госпожо председател. Аз е, много се радвам, че вие сте сред нас отново. И много също се радвам, че а, ще се въз... има възможност да ви задам един въпрос, който ни занимава в, Австри... в Гърция. Екофин а, повдигна въпроса за това да се предвиди а, заем за Гърция от еврозоната. А сега трябва да се смята този заем да бъде продължен до 2020 година. Това, което се отнася за интереса на медиите е следното. Ако се удължава е, периода на дълга, ще, на дълга, ще трябва ли да се продължава целият този период на ограничения, който е наложен от е, МВФ? Има показатели, които очаква комисията. Аз не говоря само за държавния дълг, ако този меморандум бъде продължен. И ще формулирам въпроса си по друг начин. Смятате ли, че в 2013 година ще има меморандум за економически мерки, които ще се прилагат в Гърция по същия начин? своите отговорности, както знаете. Всички въпроси, които задавате на ЕЦБ, са въпроси свързани с правителствата и с Международния валутен фонд. Не искам да дублирам нещата. И това е един от проблемите на Европа. много гласове говорят на базата на собствените си правомощия и собствените си становища. Значи въпросът е за правителствата, които отпускат заемите, Международния валутен фонд и комисията, които разглеждат програмата и оценяват всичко, което мога да кажа, че е в интерес на гръцкия народ, на гръцката економика, да се върне постоянно на това, което аз наричам нормално функциониране на економиката, това, което наричате лишения, е всъщност лишения в сравнение с един период на огромно харчене не мога да говоря за разликите, които се натрупват, така че всъщност ще трябва да се върнем към нормалното състояние. Нормално е да има а, мъдри и здрави а, економически политики в средносрочен и дългосрочен план. Госпожа Андерсен, благодаря, госпожо председател. Господин председател, в интервю за вестник на Прогре казвате, че понятието суверенна нация не отговаря вече на действителността. Смятате ли, че тази философия подчинява вашият мандат като председател на ЕЦБ? Можете ли да ни дадете пример как може да се реализира тази идея? Аз лично смятам, че суверенната държава е правилната философия. Благодаря. Благодаря. Това е много важен въпрос и казах, че сме създали нови субекти, които са важни за глобално и континентално ниво. Знаем, че вече имаме реална глобална економика. Едно събитие в САЩ, провалът на Lehman Brothers може да се отрази на целия останал свят. Ние трябва да създадем добър механизъм за управление на глобално равнище, който да е съизмерим с съществуването на това ново понятие – глобалната економика. Всичко това, разбира се, трябва да бъде съгласувано с основополагащият принцип на суверенната държава. Вестфалския договор, с който бе създадено понятието суверенна държава. Това въжи и за Европа, която има много по-голямо ниво на амбиция. Ние имаме единна економика, единен пазар. Една от амбициите на нашите предци. Та, именно това съчетание от новите субекти, които са много важни в момента, и понятието суверена държава от Фесфалския договор. Но вие самите всъщност олицетворявате самия факт, че има субекти, които са между необходимостта за управление на много по-големи субекти на ниво 500 милиона души и понятието суверенна държава по смисъла на договора от Весфалия. Питър Мартин. Благодаря. Работата ви има такова естество, че понякога мълчанието е по-показателно от действията Спомням се за случая с Гърция от преди година. Сега искам да разгледаме случая с Испания. Можете ли да ни дадете обяснение? Знаем, че имаме сравнително ниско ниво на държавен дълг, но възвръщаемостта от държавните облигации в Испания са, е доста ниска. Около 28 базисни пункта. Изглежда, че и другите показатели не са толкова тревожни, но някои твърдят, че положението може да е тревожно. Може 100 милиарда да се окаже, че липсват. Много трудно е да се отписват някои неща в Испания, за разлика от Централна Европа. Някои неща се описват отписвате едва след 5 години, т.е. след 5 години се разбира какво е положението. Имате ли представа какво е нивото на експозиция при ипотечните кредити в Испания? Относно BBVA, Santander, Те смятат ли се за банки, които са относими към системата или не? И какво бихте направили спрямо тях? Нека да напомня на всички, че по договор ние трябва да осигуряваме ценова стабилност на 16 държави, 330 милиона души. Това е нашия дълг. Това сме и правили в продължение на 12 години. 1,97 на 100 от средната ценова инфлация в Европа. Ценовата стабилност е по-добра в еврозоната, изцяло в съответствие с договора и с вашите желания. При случая с редица економики, които са и сред основателните на еврозоната. От нас се очаква да осигурим същата ценова стабилност през идните 10 години. Това е нашият мандат. Останата част от вашия въпрос изцяло не касае нашият мандат, нашите отговорности, нашите задължения и са адресирани към други субекти. Искам ясно да кажа това. Нуждаем се от вербална дисциплина. Това е абсолютно необходимо. Аз не отговарям за политиката за страна Хикс или Игра, Гърц или кой. Ние, аз, ние не отговаряме за надзора на отделните страни. Ние сме за връзка между отделните институции, които отговарят. Комисията от една страна и съвета от друга страна. Та просто казвам, че винаги сме заявявали на страните. Трябва да управлявате по възможно най-разумен и мъдър начин. И ще продължавате да ни чувате да повтаряме това непрекъснато. А също така казах, че ред е, на външни наблюдатели вероятно не да оценяват стабилността на еврозоната като цяло и стабилността на голям брой страни. И се задейства една комбинация от, е, така да кажа, е, може би е, двусмисленост в комби... комуникативността. Тоест, трябва да бъдем по-точни, когато комуникираме. Трябва да изясняваме нещата. Не мисля, че презумците и това, което вие смятате за испанските банки, е удачно да се коментира. Господин Фейо. Благодаря, господин председател, за много стимулиращото ви е, изказване и представяне. Първото нещо, което ни казахте, когато говорихте за пакета представен от комисията във връзка с економическото управление. Вие казахте, че ЕЦБ има известни, храни известни съмнения във връзка с някои от предложенията, които биха отслабили контрола екс-анте на дълга, което да бъде повод за отеглянето на молбите на държавите членки. Значи, ако вие защищавате премахването на такива мерки и альтернативни мерки по въпроса за конкурентоспособността. Аз съм от Португалия. Ние имаме много твърди и стриктни правила в сферата на на, на пазара на труда. Смятате ли, че ние можем да бъдем по-гъвкави? Да, благодаря ви. Аз мисля, че бях много ясен, когато казах, че ние призоваваме за засилването дори на текста на комисията, който се отнася за а, управлението ние смятаме, че той трябва да се засили. Не мога да се впускам в подробности, защото той а, това е един развиващ се процес и знам, че вие работите много активно в тази сфера. Ясно е, че във всички държави, без изключение, дори у нези, които имат изключително добро поведение в днешния ден. Структурните реформи могат да повишат потенциала за растеж на нашите економики и това е напълно валидно за Португалия структурните реформи в Португалия, включително и на пазара на труда, биха могли да помогнат на Португалия да преодолее проблемите си много по-добре, защото Растеж в економиката чрез структурни реформи е нещо от изключително важно значение, освен в допълнение към мерките, които се вземат на базата на решения в средносрочен и дългосрочен план. Благодаря. Добре е да се види, че напълно отчитате е, ролята на парламента като с законодател и мисля, че съвета се приспособява към това, тази нова позиция на парламента и като докладчик, като а, е, е, в, а, по проблеми на а, пакта за растеж, искам да задам два въпроса. Първо, ясно е, че все още има а, тежка несигурност на пазара и не е сигурно дали Ирландия ще бъде последната държава, която ще трябва да бъде спасявана. На второ място въпросът за европейския механизъм за стабилност се поизясни малко, но не е напълно ясна. Въпросът ми е, виждате ли пакета от законодателни предложение като достатъчно жизнеспособен, за да може да отговори на несигурността и има ли връзка с новия механизъм за стабилност? Трябва ли, може би, да изчакаме как ще се развият нещата по-нататък? Дали трябва да се направи връзка с законодателството, което може да отнеме време, за да се оформи окончателно този законодателен пакет? Ще ми бъде много интересно да чуя вашия. Благодаря. Разбирам добре какво искате. Естествено, казвам какво мисля а, с цялата скромност, изправен пред демократичните институции, така както ние каквато е нашата позиция на ЕЦБ пред Европейския парламент. По втория ви въпрос, това, което аз мисля, е, че това, което е сложно в сегашния период, така както се вижда от наблюдателите, от участниците в пазара, е несигурността, неяснотата, не... има някои полезни пояснения, но не бих предложил да се отвори отново котията на Пандора на този етап. Позволете ми да кажа, че може би това не би, определено не би било добра идея, макар че аз разбирам вашата имплицитна позиция. Сега по въпроса за засилването, превентивния и корективния стълб, надзора, ако можем да отидем колкото е възможно по-нататък по посоката на тази квази федерация, която нямаме и аз това го съзнавам напълно, и тук именно а, се появява това несъответствие между а, Вестфалския акти, това, което ние сега имаме. Аз бих ви насърчил да отидете колкото е възможно по-далече. Предложението на комисията беше отслабено. Вие сте законодателите. Може би това не се разбира чак толкова лесно, тъй като е нещо ново, но вие ще отговорите на, пред, на а, предизвикателството. Аз аз не се съмнявам в това. Берхард, имаш думата. Няколко кратки въпроса, господин председател. Първо, как оценявате ролята на Централната банка в механизма за преодоляване на кризата? Като цяло, в е, вашия годишен доклад вие дефинирате някаква роля за Европейската централна банка. Но ЕЦБ изкупи доста държавни облигации от страни, които имат финансови е, проблеми. Така че съдбата им зависи много и от вашите пари. Така че как точно изглежда този механизъм за борба с а, кризата? И второ, еврооблигациите отново излизат на дневен ред. Поддръжниците и противниците непрекъснато хвърлят аргументи. Аз съм от противниците свързани с е, аргументи от конституционно естество. А привържениците твърдят, че по този начин ще се рефинансира дълга само до 60% от брутния вътрешен продукт, а останалите средства трябва да дойдат от е, страната. Как точно това ще се случи на пазара? Благодаря за въпроса. Нашата програма за ценни книжа отново не става дума за квантифициране. Ние вкарваме ликвидност, за да дадем възможност по-добре да се провежда паричната политика. И ако в една економика, примерно, има критерии, който отчита липса на риск, т.е. економиката се държи много добре, няма да коментирам други идеи. Изтъкват се такива. Ние лично за сега не сме се застъпвали за създаване на еврооблигации. Разбира се, човек никога не бива да казва не искам никога, но трябва да се е, дискутира. Правителствата за момента тръгнаха в друго посока, така че по въпроса за тези 60% и останалите няма мнение. Благодаря. Oui, monsieur le président, euh, la crise... Euh, Господин председател, кризата налага интегриране на паричната економическа политика. Банката не се наема сама да се бие с бори с инфлацията. И ето председателя не е готов да дава препоръки за бюджетната политика, макар че отговаря за нея. Ние бихме могли да обсъдим тези препоръки, но няма време. А ЕЦБ е много прагматично настроена в кризата, даде е възможност да се започне възстановяване, даде е възможност да се изкупува е, дълга на правителствата. И Централната банка също така изкупи дълга на Гърция. И сега разбираме, че и за някои периферни страни ще стане същото. Два въпроса. Ако е, правителствения дълг се свежда само до проблемите на Ирландия и Гърция, не се сведе само до тях, а се разпространи в Португалия и Испания, ще изкупите ли вие и част от техния дълг, ако смятате, че това е най-ефикасният начин да се запази курса, умения курс? И второ, Обменния курс трябва ли да отчита нивото на стабилност? Експертите считат, че е, нивото 1 е долар, 1 е, евро за долар и 17. Европейската банка ще се намеси ли, ако съвета поиска и както има право от е, Лисабонския договор? Европейската централна банка и Американската централна банка смятате ли, че могат да се намесят в един подобен момент? По първия въпрос, нека да ви кажа само, че решението на управителния съвет е да влезам в тази програма, като целта е да помогнем да функционира по-добре механизма за прилагане на нашата валутна политика. Ние е, даваме данни за нашата намеса е, седмична и на месечна база за възстановяване на ликвидността. Нямам намерение да коментирам нещо повече по тази програма. А, мисля, че това е над добрия начин на поведение за момента. А що се отнася до обменните курсове, както казах преди малко, два проблема има там. Един, който не е нов, това е проблема, който е, се създава от флуктуацията на основните валути. И там тази флуктуация е свободна. И не си представям нищо друго, освен да се продължи тази дискусия в рамките на тази малка група от е, институции Централна банка и е, правителствата на големите валути. Така че флукту... да се управлява флуктуацията на обмените курсове. А също така, това, което ние решихме по време на дебатите ни с е, партньорите от Америка и от Япония и Англия и Канада, а що се отнася до валутите на новоразвиващите се страни, където има голям бюджетен. Мерси Има много пари в бюджета, там въпросът се решава по друг начин. Да се даде възможно, даде се възможност на банките са да се рефинансират по много, на много нисък лихвен процент. И хората, които спастяват, всъщност получават доход под нивото на инфлация. Може ли да потвърдите, че от началото на годината Китай не изкупува долари, а ги продава, а изкупува евро? Не, не мога да потвърдя това. Това е отговор на въпрос, на последния въпрос. Е, попитайте китайските власти. А по отношение на банките, ние считаме, че е, най-важното е да можем да осигурим най-добро функциониране на пазарната ни економика за момент. Не мога да кажа какво ще реши управителният съвет в бъдеще, но до момента считаме, че лихвения процент е необходимия този, който ще дава стабилност на цените. Нашата банка, отново нека да кажа, заедно с системата за надзор на банките, има съответните национални системи, а сега има и една паневропейска система. Вие решихте това. Тя ще започне да функционира през януари. Казвате, че банките пред, печелят прекарено много и не рефинансира достатъчно, достатъчно нисък е, процент. Друг от вас коментира тук, че ситуацията е много по-трудна е, на спестяващите и средствата им не са достатъчни. Мисля, че трябва да сме наясно, че ситуацията на пазара е сложна. Uh, Благодаря, Роман. Благодаря, госпожо председател господин Трише. През последните няколко, години, няколко дни ликвидността ам, пресъхна. Няколко економични агента посочиха ам, сходството между сегашната ситуация и ситуацията от 2007-2008 година. Какво е становището ви по тази въпрос? Комисаря Муня каза, че испанското правителство трябва да изясни а, какво става в економическата ситуация. Какво е вашето становище? Благодаря. Както вие знаете, не коментирам функционирането на пазара ден за ден. А, казвам само, че е общо взето възможно наблюдателите и част от участниците в пазара да подценяват някои неща. Това го казах в отговор на предишен въпрос и казах, че има там няколко пункта, при които може да има подценяване на ситуацията. Във всички държави без съмнение има някои а, неща, които могат да доведат до подценяване. Аз това казах а, това в отговор на един почитаем евродепутат от друга държава, но това е валидно за всички държави. Германия има един потенциал за възстановяване, който е забележителен. Но остава вярно, че и в държавите, които се държат правилно, повишаването на потенциала за структурни реформи е изключително важно. Тоест, това е едно общо наблюдение, валидно за всички държави, без изключение. Това е много сериозно, защото всички ние може да сме по-добре, ако имаме тази структурна реформа. Благодаря, Вики. Много благодаря, много благодаря, че ни напомнихте, че има и положителни новини в економиката, защото чуваме толкова много негативни неща и загрижености. Може да забравим. Пазарите са все още изключително нестабилни, което обект на голяма а, загриженост и съм съгласна с вас, че трябва да говори много внимателно и аз не искам да говоря извън правомощията си, но има задължение и не само за политиците, но и на журналистите да изпращат много ясни послания, когато препредават нашите изказвания. А, сега нещо, което е, е в Financial Times, колоната Lex, която е много близо до Евангелието за нас. Тук се казва, че механизма няма да, нам, да предвиди намаление, освен ако всички финансови министри решат, че трябва да се приемат мерки. И теста за платежоспособност трябва да се извършва от МВФ, а не на базата на един, единодушното решение и прехвърлянето на този тест за платежоспособност в частни ръце. Смятате ли, че това е един тест, за спиране на политическите къвги, ако това е едно решение, което трябва да се взема от а, а, финансовите министри. Това е едно много силно послание. Така че, моля ви, тогава, когато се взема решение, то да бъде преведено в кавички много добре и ако журналистите имат някакви въпроси, те да зададат въпросите преди да публикуват. Има и някои други въпроси във връзка с това. Първо вие казахте, а, ще се предпо, че ще се предпочита а, пред преференциалния кредитен статус, това отнася ли се за 2013 години или само за Ирландия. Мисля, че може да а, ви бъдам благодарни за обяснение на пазарите, за това какво ще се случи след 2013 година и а, облигациите, които се, ще се издават сега, меж, между, от сега до 2013 година. Благодаря ви много, госпожо. Напълно съм съгласен с първата ви бележка. Не е време за самоуспокоение, наистина е необходимо яснота, яснота и пак яснота. И аз казах, че е решение на правителството. Те имат своите изявления, което е едно полезно пояснение – аз казах, че това е едно като стихотворение. Стихотворението не се променя, то си е там и трябва да се коментира колкото е възможно по-ясно по този текст. Напълно съм съгласен с това. Същевременно обаче всички правителства общуват. Аз мисля, че не трябва да обвинявате пресата. Тук има а, един проблем, който е съвсем ясен. Многото гласове. Вербалната дисциплина е от изключително важно значение. Благодаря, Гей. Благодаря, господин председател. Първо искам да ви благодаря за вашите съвети. Съжалявам, че не бяхте в Страсбург, за да кажете на останалите да внимават много в думите си. Имам два въпроса, на които искам отговор. Според един източник в Ирландия, вие сте оказали натиск върху ирландското правителство да приеме пакета. И сега ще окажете натиск върху Португалия. Не бих повдигал този въпрос, но все пак източника е министър. Можете ли да потвърдите, че няма да окажете натиск върху никой? През две и половина години, откакто съм тук, вие много добре контролирате ценовата инфлация. Същият инструмент обаче доведе до инфлацията на активите и на имуществото. За две години и половина казвах, че една от най-добрите страни започва да прегрява. Вие също започнахте да признавате това. Поемате ли отговорност за проблемите с инфлацията на цените на недвижимите имоти и как ще се избегне тази ситуация в бъдеще? Какви мерки ще предприеме Европейската Централна банка? Когато една страна принадлежи на единната валутна зона, която има измеренията на континент и на която живеят 330 30 милиона хора, повече от населението на САЩ. И имате Централна банка, която има за мандат да осигури стабилност в в този голям набор от економики, съвсем ясно е, че както отделните щати в САЩ, отделните економики трябва да се редат сметка, че се намират в свят, в който монетарната политика се оптимизира, за да се осигури ценова стабилност сред набор страни като цяло. Ние не можем да коригираме паричната си политика и не можехме да коригираме паричната си политика в миналото, като отчитахме, да речем, потребностите на Германия, която, да речем, в някои моменти ще е иска много по-низки проценти, за да създадем допълнителни затруднения в други държави. Ние определено не можем да коригираме единната парична политика спрямо спецификата на Ирландия и на Испания и техните проблеми. Ние трябва да отчетем и другите играчи и да осигурим ценова стабилност на 330 милиона хора, както в щатите, щати като Калифорния, Масачузетс, Флорида фискалната политика, макрополитиката по принцип, трябва да си дадем сметка, че до известна степен зависят и от националните решения. Но политиките за надзор трябва да бъдат коригирани спрямо това, да се отчете и този фактор. Човек предварително знае, че трябва да разработи национални политики, като отчита факта, че в средносрочен план ще имаме растеж близо до 2%. Това е положението, на който се базира нашата работа. По друг начин не можем да работим. Просто няма да може да си вършим работата. Непрекъснато ще насочим усилието към една или друга малка част от еврозоната. То това е много важно, не по-малко важно от това, което казах за единичната цена на труда, заплатите, увеличенията и така нататък. Ние знаем какъв е критерия за идните 10 години и това е което трябва да бъде взето предвид. Няма да коментирам повече. Просто правителствата трябва да се опитват да избягват сериозните грешки, да се движат по правилния път. Правилния път за структурните реформи и фискална стабилност. Благодаря. Астрид. Euh, Благодаря, господин председател. Един въпрос, който ще раздели нашата комисия тук в бъдещата седмица е възможността да се въведат еврооблигации. Знам институционалните проблеми, свързани с тази тема, но искам да знам от вас защо тези еври, еврооблигации облигации са неподходящи за настоящия контекст. Те наистина ли ще окоръжат е, лаксизма в момент, в който търсиме по-голяма е, строгост в економическата политика? И второ, европейския механизъм за стабилност. Той не отговаря ли вече ли на някои от критериите за еврооблигации? облигации? защото там има елемент на гаранции, на обща е, темп на инфлация и така нататък. А също искам и да ви благодаря за три неща. Първо, благодаря, че ясно припомнихте, че еврото е запазило своята стойност по-добре от всички други валути. Надявам се това послание да бъде чуто. Също така, благодаря, че ясно изказахте вашите притеснения още през 2005 за пакта за стабилност и да коментирате какво се случва после в Еврогрупата. И благодаря също за вашата работа за поддържане на стабилността на цените. Смятам, че това е най-важният социален признак, е, принос за най- онеправданите слоеви от населението. Благодаря, госпожо. Благодаря много за вашата благодарност. И ще кажа само, че съществува един много важен проблем и това е решимостта на нашите правителства да отчетат необходимостта не само да се е, да имат подобаващо поведение те самите, но и да упражняват надзор по един отговорен начин. Защото за едно правителство никога не е лесно да каже на едно друго правителство не се държите както трябва. Но именно това е елемент от надзора. Благодаря. За еврооблигациите вече отговорих. Аз лично никога не съм бил за, но доколкото разбирам, в духа на тези, които ги поддържат, те са възможност за една обща гаранция на няколко страни и Европейския, така наречен, спасителен фонд е механизмът, който в момента действа, защото бе прието такова решение за пръв път. И, както казахте, аз нямам ясно изразени възражения за издаването на такива солидарни облигации – и още по-малко нямам позиция за тези 60% финансиране. В момента има такива предложения. Благодаря. Eh, eh, Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласен с вас, че проблемите с, валутата са много нежелани. Ние се опитваме да въведем една последователна парична система. Аз имам три въпроса. А, по повод на казаното на Г20 трябва да... Е, как ще се ангажира гражданския сектор е, в развиващите се економики? Е, те трябва да направят по-гъвкави системи постепенно. Постепенно обаче не означава бавно. Съгласни ли сте с, с този критерий? И накрая а, ще има ли дефлация, ще има ли нестабилност на цените или на нашата монетарна политика. Това може ли да бъде съвместимо с конвенционалните и с неконвенционалните мерки, които ще бъдат прияти от ЕЦБ? Ще трябва ли да има по-голяма координация с ам, властите на САЩ? Много благодаря за въпросите ви. Първо искам да кажа, че по а, международната а, парична система, това, което е важно, е сложното естество на въпросите, които се обсъждат. Аз вече казах, че тук виждам два различни въпроса. Едната е за основните валути, и техните взаимоотношения като един постоянен режим след е, е, експлозията на системата в е, началото на 70-те години. А втория ви, това беше втория ви въпрос. А втория ви въпрос е така, както аз разбирам нещата, а, това ще зависи изцяло от решенията, които ще вземат съответните страни. Доколкото аз разбирам нещата, това би могло да бъде един постепенен и а, а, подреден процес, да може да се изрази гъвкавостта има обаче един глобален консенсус, беше споменато на заседанието на Г20 това и аз мисля, че трябва ние да отразим постигнатия глобален консенсус, макар че по-лесно се говори това, отколкото се прави, поради въпросите, които са деликатни по третия повдигнат от вас въпрос, трябва да кажа, че ние винаги с Федералния резерв а, поддържаме много уверени, дружелюбни отношения Имаме едно добро сътрудничество, без което не бихме могли да имаме възможност да се, способността да се противопоставим на кризата, както направихме в 2008 и 2009 година, включително и с възможността, която беше дадена от Федералния резерв да а, се предостави на ликвидност тук в Европа на базата на едно слапово споразумение, което имаме с тях. Споменавам това, защото според мен това е една много важна черта на глобално равнище, т.е. да има уверени взаимоотношения между основните централни банки и това е валидно и за Централната банка на Съединените щати, за Централната банка, банка на Англия, на Япония и системните централни банки в света, включително и в развиващия се свят. Благодаря. Ще направя нещо, което няма, което направя често, което искам да кажа нещо на края на заседанието. Нееднократно казахте, че не искате да говорите за това докъде е стигнал съвета по а, механизма за постоянна финансова стабилност. А това е нещо, което занимава съзнанието на много членове на нашата комисия. Може би не бихте искали да коментирате това, което аз сега а, смятам да кажа. Но аз бях много изненадана в контекста на онова, което сега се използва в момента за баланс, за източването на бюджетните механизми и финансовите е, механизми. Ние не отиваме към пазара, не се обръщаме към пазара за малки суми, което ще бъде скъпо скъпо и ще заложи един нежелан прецедент. Тоест, а, с оглед на лихвените проценти, които витаят във въздуха, може да се окаже, че това е не е толкова благоприятно, както това, като предлага МФФ. И аз Поставям въпроса тук и за европейската солидарност. А в бъдещите заседания бих се надявала, че някои от това ще бъдат някои от проблемите, с които ще се занимаем, защото в противен случай ще има хора, които ще а, изразят своята загриженост от процеса на вземане на решение, който според тях не е достатъчно прозрачен. Не знам дали искате да реагирате на някои от тези мисли, които изложих. А, може би следващата седмица трябва да се реши въпроса с механизма на лихвите, лихвените проценти. Благодаря ви за имплицитния въпрос и за бележката. Ние смятаме, че всеки орган и всяка институция трябва да отговори на своите отговорности. Да, ние се опитваме да се издигнем на висотата на нашата отговорност и да обясним на парламента това, което правим и какви усилия смятаме, че ще можем да направим и това е валидно за всички власти, за всички институции. Нашия постоянен съвет – беше в момента, в който решите да има някакъв механизъм, в случая ИФСФ, фонда, да се опитате да бъдете колкото е възможно по-гъвкави, колкото е възможно по-полезни. Това изглежда като нещо разумно но ние зачитаме факта, че правителствата и националните парламенти имат свой собствен начин на и свой собствен поглед към нещата и ние би трябвало да бъдем скромни пред демокрацията. Нашия съвет е ясен. Ако решите да направите нещо, бъдете колкото е възможно по-гъвкави, е, защото това се изисква от ситуацията. Ако решите да направите тази крачка. Е, в сегашните обстоятелства би трябвало да бъдете е, много взискателни. Необходимо е да имате представа на къде отивате. Аз говоря и за ЕЦБ, ако ми позволите, и както и за парламента. Ние трябва да засилим а, правомощията и авторитета на обществени, на държавните органи, защото именно на базата на техния авторитет ние можем да изградим едно противопоставяне, което ще бъде много взискателно и ще бъде взискателно в продължение на много време. Благодаря за отговора. С това приключваме заседанието, посветено на паричния диалог. Ще имате почивка